предоставен отчет. Имате 5 минути на разположение. Благодаря. Благодаря е, за възможността да говоря пред вас. Аз бях е, ръководител на делегацията в Киргинстан за наблюдение на е, изборите. Най-напред искам да благодаря и на моите колеги за тяхната подкрепа и чудесно сътрудничество по време на мисията. Искам и да благодаря на секретарията и на другите сътрудници за техния ангажимент. Киргистан е по принцип е демократично отворена страна в Централна Азия. От 2015 година не е имало избори там. Вижда се обаче, че начина по който бяха проведени изборите е добър сигнал за демокрацията в е, Киргистан. Тези избори бяха много важни най-напред, защото те допринесоха с, за укрепването на демократичните институции чрез е, един, чрез един доб чрез едно добро гладко преминаване и предаване на властта от единия на другия пред президент. Господин Торен Пайчен Пехков, кандидатът, който бе подкрепен от предишния президент, получи повечето гласове. Господин Бабанов, неговият он опонент, получи 43 процента изборната активност беше 73%. Имаше нередности при изборите, но въпреки това е, резултатът бе признат от опозицията. Това беше окоръжително. Господин Папанов а, е, подаде оставка и това се случи в контекста на наказателно разследване срещу него. Президента Тампаев уважи Конституцията и подаде оставка съгласно институцията, която го ограничава до един мандат. Но той ще продължи да бъде активен в политиката. Бабанов посети и съседни страни. Европейският парламент изпрати мисия. Ние бяхме част от обща международна мисия на ОССЕ и на съвета на Европа. Ние участвахме в е, пресконференцията. Вие сте получили копие от съобщението на тази пресконференция. В пресконференцията участваха посланници, представители на правителството. Ние се разпаднахме на три екипа в деня на изборите и ние наблюдавахме изборите, начина на провеждане на изборите и преброяването. Кандидатите можеха да се кандидатират свободно, но въпреки това имаше определени нередности ние споделихме нашата загриженост чрез нашият, нашия колега господин Панцери. Имаше сигнали за ограничаване на свободата на словото. Журналисти бяха принудени да упражнат самоцензура. цензура при отразяването на изборите, телевизията също не отрази в задълбоченост изборите. Имаше кампании, е, те увеличиха прозрачността на изборите. Чухме обаче сигнали за натиск върху гражданското общество и ние разбрахме, че е имало и случаи за отнемане на свободата на някои представители на опозицията. Ате Макен, например, господин Кабаев. Техните арести бяха политически мотивирани. Освен това, господин Бекесаев беше арестуван. Той беше един от кандидатите. Съгласно обвинението, този човек е планирал преврат. Важно е ние в Европейския съюз да продължим да подкрепяме демокрацията в Киргистан. Всички елементи, които споменах, се споменават винаги в рамките на диалога с Киргистан. Аз вече писах до господин Ланке, председател на Инта, и обясних наблюдаваните проблеми и нашата загреженост. На 19 октомври бе обявено, обявен мандата на комисията за подписване на споразумение с Киргизската република – за споразумение за задълбочено сътрудничество. Целта на това споразумение е да се подкрепи страната в областта на съдебната система, економиката и търговията. Европейския съю... парламент ще трябва да ратифицира това споразумение. Русия е стратегически партньор за Киргистан Китай също. 94% от държавния дълг на Киргистан се притежава от Китай. По време на настоящата кампания ситуацията в страната беше много нестабилна. И в заключение, един месец след обявяването на мандата за споразумение, госпожа Могерини посети Бишкек. Тя призова за пълното прилагане на препоръките на службата за демократични институции и човешки права на ОССЕ. Тя призова за провеждане на тези реформи и аз също ще направя всичко възможно за оказване на подкрепа на страната за провеждане на тези реформи. Благодаря за вашето изказване. Не знае дали господин Маринеско иска думата. Извинявайте, не искате. Не виждам колеги, които да искат да се изкажат. Докладът беше много задълбочен. Благодаря ви за това. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. А именно, това е препоръката към съвета, комисията и СВТ за прекъсване на източниците на доходи за джихадистите, борба с финансирането на тероризма. Ние ще обсъдим проекто доклада за финансирането, за борбата с финансирането на тероризма. Докладчикът е господин Нарт. Борбата с финансирането на тероризма е един от най-важните проблеми за нас, защото източниците на финансиране за джихадистите са проблем за нас и ние в този смисъл трябва да действаме заедно, за да може да пресечем финансирането на терористите. Давам думата на господин Нарт за кратка презентация. Благодаря, господин, Благодаря, господин е, председател. С тази препоръка привличаме вниманието към микротероризма, с който за разлика от макротероризма има различни модели за финансиране – това, че се очаква в скоро време да бъде разгромен ислямска държава, означава, че трябва също така да помислим за промени в модела на финансирането на тероризма. Необходимо е също така да се средоточим не само върху големите мащабни банковски дейности и Вместо това трябва да средоточим също и върху начините за финансиране, които са по-нетрадиционни, например криптовалутата. И също така трябва да обмислим и как да определим подхода си към традиционния начин на предаване на пари, изпращане на пари, какъвто е хавалата знаем, че по този начин се предават средства, независимо от това къде живее лицето, за когото са предназначени средствата и се заобикаля традиционните банковски, банкови преводи. Знаем, че много често подобни изпращания на пари остават извън вниманието – и освен всичко друго, тези средства не са ограничени нито от гледна точка на обема им, нито от гледна точка на общностите, които предават тези средства или които получават тези средства. Необходимо е да обмислим също така за е, това как се осъществяват подобни контакти между лицата, които живеят в трети държави, лица, които живеят в Европейския съюз. Необходимо е да се подпомагат дейностите на службите за финансово разузнаване и е необходимо също така да се подобри обмена на информация за различните видове плащания. В момента във всяка една отделна държава членка няма проблеми да се знае какви са текущите сметки на всяко едно лице, което живее на територията на тези държави членки. Обаче няма никакъв обмен на подобна информация между държавите членки, нещо, което поставя Европейския съюз в странна ситуация. С предложението се цели да се придаде институционална форма на нещо, което до сега е било един неофициален обмен на информация. В момента тази комуникация протича не само неформално, но и доста нестабилно, поради което има празноти в най-основната информация, най-основните знания, необходими за финансовите служби, службите за финансово разузнаване – и тук се говори не за някакви идеалистични решения, а за нещо, което е съвсем реалистично. Казва се, че това не е реално в контекста на суверенитета на държавите членки. Казва се, че не може да създаде европейско ФБР. И аз съм съгласен с това, обаче трябва да се работи по реалистичен начин, чрез засилено сътрудничество – така че отделните разузнавателни служби да не работят и в изолация едни от други. Необходимо е те да могат незабавно да обменят информация и да не се получава така, че един а, съдия, който разследва терористичен акт и един друг съдия, например в Португалия, в друга държава, който разследва случай на наркотрафик, да не знае, че става дума за едно и също лице или за свързани лица. Това е безумие. Трябва да се преодолее тази ситуация. За това отправям тази препоръка, защото реалността я усещаме много силно всички ние. И трябва да гледаме какъв е кора на проблемите и да дадем реален и ефикасен отговор. Thank you very much to... Благодаря. Давам думата на господин Калер от НФ. Той замества докладчика в сянка Ад Аткинсън. Да, благодаря. Аз ще прочета неговото изказване. Благодаря на колегата Нарт за неговия чудесен доклад. Успехът в борбата срещу ИТАЛ Успехът в тази борба не трябва да е, кара Европейския съюз, че е успял. Напротив, трябва да се получим от е, всички победи и неуспехи на ИДО. Много е важно да се преборим с финансирането на тази организация. След разрушаването на тази организация ще има вакуум. Някои актьори ще се опитат да запълнат този вакуум чрез нови джихадистски организации. За тази цел на тях ще им трябва пари. Е, и това е, е друга причина за навременността на тази резолюция. Така че финансовите посол потоци трябва да бъдат добре проследяеми и трябва да се следят финансовите структури, които имат за цел да финансират терористични структури. Затова това се оказва наш основен приоритет и основен инструмент в борбата срещу тероризма. Важно е да, се, е, да мислим за приложимостта Тоест, е, държавите членки трябва да изпълнят обещанията си, например, обмена на мнение, извинявайте, обмен на информация между разузнавателните си агенции. Идеология, идеологията на терористичните групи е идеология, която е в унисон с ислямската шария. За това тук не става дума само за спиритуалност, слава дума в крайна сметка за право. И това противоречи на нашата концепция за разделение между държавата и религията. Салафизъм има в е, залива и салафизма преследва често политически цели, като разделя мюсюлмани и немюсюлмани и поощрява нетолер... нетолерантността. Е НП иска преосмисляне на политиките спрямо страни, които финансират тероризма. Искаме да помислим и за Турция и европейската и диаспора. спора защото има много будещи загриженост феномени в Европа. ЕНП смята, че трябва да има много ясен надзор над джамиите и над ислямските организации и асоциации на техните финанси и на разпределението им, ако става особено когато става дума за разпределение с цел поощряване на екстремизма и тероризма. Трябва да има система за мониторинг, която да задължава ислямски организации и джамии да предоставят информация за техните финансови потоци. Трябва да се вземе предвид и системата Хавала – и благодаря на докладчика за това, че използва много ясен език и много ясни формулировки по отношение на тези въпроси. системата Хавала до момента не е дискутиране. Има нужда отново законодателство. Въпрос към докладчика е как Едно такова законодателство може да се разглежда в компетенциите на АФЕД. Благодаря. Благодаря ви за тази информация. Преминаваме към социалистите и демократите. Докладчик в сянка Моди. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, извинявам се, че не съм тук днес. Това е добър проект. Доклад, докладчикът прави амбиция. Ние приветстваме този факт. Дискусиите, които започнахме с докладчика, имаха за цел да се видят какви мерки могат да действат на практика. Всяко, всяка препоръка трябва да е приложима на практика. Има положителния език добро сътрудничество между разузнавателните служби. Предполагаме, че ще има силен подход. Говорим за чувствителен въпрос, за това езика, който се използва, не трябва да стереотипизира ислямската вяра, както понякога има риск това да стане. Има конструктивни разговори с докладчика, как да се затегнат санкциите към онези, които правят бизнес с Даеш и търговията с антични предмети и някои специфични практики за превеждане на пари също са взети предвид трябва да отправим амбициозни препоръки към съвета и към Европейската комисия чрез този доклад. Благодаря ви, че бяхте толкова кратки, господин Бан Орден от е, ЕКР. Благодаря ви, господин председателю. Искам също да поздравя Хавиер Нарт, за това, че даде тази отлична основа, върху която да стъпим. Ние приветстваме основната част от е, този проект доклад. Сега по един по-бюрократичен въпрос. Е, въпроса за това как трябва да бъде структуриран доклада. Тук е малко нетрадиционен. Не зная дали това е добре, тъй като имаме първи параграф, е, който е е като цяло доклад. Обикновено в доклада ние имаме поредица от параграфи. Може би има някаква основание. Това не е традиционен доклад, това е препоръка, така че би трябвало да е наред, казва председателят. Дори е да е така. Освен това, читам, че трябва да се направи разграничение между финансирането на международни терористични организации, като ИДИЛ, Айкайда и други подобни, и финансирането, което идва в нашите държави, за да се стимулира терористична дейност. Нещо като етап, който предхожда джахидизма. Източниците на финансиране за тези джами или а, други места, където а, се молят мусулманите, трябва да се държат под око и е необходимо да направим разграничението, за което споменах. Говорим за обмен на международна информация. Има такава обмяна на информация за финансирането на тероризма. Имаме също и специална група за предприемане на финансови действия. През 1999 година беше създадена по инициатива на Г7 и има членове от цял свят. там правят опити да определят стандартите, свързани с изпирането на пари, борбата срещу финансирането на тероризма и прочее. Аз не виждам а, е, конкретно позоваване на работата на тази специализирана работна група. Аз не считам, че ще има а, някаква подкрепа от страна на работещите в тази сфера за създаването на Европейска разузнавателна агенция. Разбира се, ние сме за това да има платформа за обмен на информация. Такава платформа е на лице в рамките на Европол. Нещо друго. Ние имаме специализирана комисия по въпросите на тероризма, която разглежда множество аспекти, свързани с това явление. И един от аспектите, на който обръща внимание, е финансирането на тероризма. Така че би трябвало да се има предвид и работата на този комитет. Така че може да се запише. Ние ще предложим такова изменение. Иначе считам, че докладът е много добър, съдържа много добри неща. Въпреки това, ние ще внесем едно-две изменения. Благодаря, Джефри. Господин Бухнер от групата на Зелените. Благодаря. Аз също искам да благодаря на докладчика. Това е един добър доклад. Мисля, това е добра изходна точка, която ще ни предвижи напред. Съгласен съм с това, което казаха преждеговорившите колеги, за това ще бъда кратък. Моята Моята най-важна забележка е, че не е достатъчно да се следят финансовите потоци, които водят директно до терористичните организации, защото преди, чрез продаване на произведения на изкуствата, чрез продаване на петрол, се събираха от терористичните организации средства, така че надзора трябва да бъде разширен, за тази цел има финансови методи. За мен е важно да вземем предвид и този разширен кръг. Иначе подкрепим това, което бе казано до момента. Thank you. Благодаря. От а, групата на Европа на свободата и праката демокрация, господин Кавада. Напълно съм съгласен с това, което беше казано и, от предхожните оратори, най-вече от господин Галер, относно финансирането на джами от Саудитска Арабия, от Турция и прочее. Разузнавателните агенции работят много добре. Имаме освен това специализираната работна група по въпросите на финансирането на тероризма. Имаме също Европол, имаме НАТО. Освен това, преди е, е, Брекзит е, беше посочено колко е важно да продължи обмена на информация с Европейския съюз. Това трябва да продължи. Целта е тук да се обърне внимание на източниците на финансиране, защото знаем, че терористите се реорганизират арабския полуостров, други части на света. Тук се говори за наблюдаване на движения по дебитни карти, по текущи сметки и прочие. Също се говори за а, традиционното банкиране, наречено хавала. А, и тази форма се използва в а, африканския рок и други части на Африка. Това създава допълнителни проблеми и разединения. Има призив към Европейската комисия да финансира програми след Брекзит. Защо смятате, че това трябва да се прави само в Европейския съюз? Разузнавателните агенции като цяло работят много добре. Ние чуваме само за лошите аспекти, свързани с терористичните нападения, но всъщност те вършат отлична работа. А всъщност подобни действия, като тези, създават затруднения в работата им. Благодаря от господин Шафхаузен. Има думата от групата на Европа на нациите и свободите. Благодаря. Ние приветстваме този добър доклад. Искам да поставя няколко въпроса по същество. Как може да обясните, че само 2, от мръсните пари всъщност се констатира откъде идват? Банките също поемат контрол върху обществото и най-вече върху политиците. Президентът Таяни дори ограничава упражняването на моя мандат. Защо се намираме в подобна ситуация? Зад връзните пари обикновенно стоят държавите и разузнавателните служби. Може би трябва да направим анкета за някои банки, които са създадени за рециклиране. А, и искам а, да по да напомня, че в Индокитай парите от наркотици бяха рециклирани и бяха по този начин финансирани тайни мисии. В Афганистан, например, никога не е имало толкова много трафик на наркотици, като сега, когато се намираме там. И не трябва да имаме допълнителен контрол върху банките, които да поемат контрол върху обществото и политиците от една страна, от друга страна да поемат контрол върху всичко, което е свързано с економическата система, без конкретни резултати, свързани с борбата срещу източниците на финансиране. Така че въпросът ми е защо Виждаме какво се прави а, в Албания, в Черна гора, в Молдова. Има милиарди, които просто така изчезват. Трябва да говорим истината. И втория въпрос, който искам да ви поставя е дали можем да сме по-ефикасни на европейско ниво. Аз считам, че вече има обмен. Ако смятате, че ще създаде нова институция и тя ще направи фойкасни или пък е, по друг начин можем да подобрим ефикасността си. Благодаря. Сега към НП господин Данжан има думата. Благодаря ви. Текстът според мен е добър. Но, господин Нарт, искам да поставя два въпроси въпроса. Говорим се много за Исламска държава, за Даеш е, в доклада, както винаги, когато говорим за е, джихадистският е, тероризъм. Не говорим за Алкайда, която остава най-структурираната организация. Що се отнася до финансирането, тя е много по-софистицирана, отколкото Ислямска държава и се възползва от доста а, възможности за финансиране от териториите, които контролира. Затова не трябва да губим от поглед Алкайда. Тя е много добре организирана, има свои клонове, които са добре организирани. Господин Нарта знае, например, за дейността на Алкайда в, на арабския полуостров и не знае как може да се следят банковите движение от там. На второ място, в терминологията, както и в думите, използвани от господин Над, се говори за това, че можем да изпаднем в клопката за създаване на една нова европейска агенция. Не знаете ли е необходимо да се създава нова бюрократична структура, господин Нарто е говори за платформа. Мисля, че именно по този начин трябва да се подобри обмена на информация между на националните агенции, които вършат работата. Ролята на европейското ниво е да хармонизира процедурите, законодателството, структурите, да хармонизира също мерките, които всяка държава може да приведе в действие. Считам, че Италия е много добре адаптирана с своята гвардия по финансовите въпроси. Те отдавна работят в тази област. Има малко агенции национално ниво, които да са еквивалентни на тази гвардия когато говорим за нещо на европейско ниво, това трябва да е всяка държава членка да е, има много по-стабилно и ефикасно законодателство е, и агенции за справяне с проблема с финансирането на тероризма. Госпожа Гомес от групата на социалистите и демократите. Благодаря. А, извинете. Ще трябва да напусна след две минути, защото трябва да пътувам за София и самолетът ме чака, извинете. Само искам да кажа на Хавиер Нарт, че ние работим върху петата директива за борба срещу прането на пари. Вече от няколко месеца работим по това. И работата беше блокирана миналата седмица от съвет, защото съветът не се отнася сериозно към борбата срещу прането на пари и финансирането на тероризма. И нееднократно сме наблюдавали това. Същото беше, например, с законодателството за плащането чрез предварително платени карти. Също така, разбира се, трябва да говорим и за криптовалутата, и за Хавала, и за Western Union – и много други начини за финансиране. Много се надявам, че този доклад ще стане част от дейността на нашата комисия по разследване на тероризма. Наскоро комисията обяви, че и измамите с ДДС нещо, което също така е пренебрегвано държавите членки, които не искат да затворят законодателните вратички за измами и ДДС. И виждаме как от подобни ситуации възползват туристични организации, включително и Алкаида, за което говореше господин Данжан. Нека също така да си спомним и за измамата с акцизите. Имаше наскоро доклад от Европол, е, че Ислямска държава в България продава в България продукти чрез измами с акцизите, от което получава печалби в размер на милиони долари. И също така трябва също така да мислим за парите в брой, които се пренасят в частни самолети, които не са обхванати от законодателството за регистрационни данни на пътниците. И накрая ще кажа, съгласна съм с господин Ван Орден, поне в това сме съгласни, че трябва да се мисли за това, че финансирането е изключително важно за разпалването на екстремизма и необходимо е да се проследява какво финансиране идва в Европейския съюз, за да се финансират училища, джами, това, което се представя за благотворителна дейност и други дейности и организации. Ще трябва да продължим без докладчика да обсъждаме тази точка. И давам думата на следващите оратори, така че много жалко, че докладчика ще пропусне моето прекрасно изказване, но утре да продължим да говорим по темата. Давам си думата, няма да говоря дълго. И аз бих искал да благодаря на докладчика за този доклад. Наистина, ние в момента в Европа страдаме от плюрализма. Това е много своевременен доклад. Той разглежда начините за прекъсване на финансирането на тероризма. Благодаря на господин Арт за неговата помощ в нашата дейност. Аз Бих искал да предложа някои изменения към доклада. Първо виждаме, че има много атаки, които се извършват от и наречените вълци единаци или от саморадикализирали се терористични клетки. Ние виждаме, че в места на събиране на хора, на множество хора, се извършват нападения, с ножове или превозни средства. Необходимо е да помним и това да се отрази в доклада, че идеологията на тероризма е това, което мотивира подобни хора, които извършват такива изяви, а не само финансирането. Също така искам да внеса изменения в смисъл, че разбира се много важно, че изготвяме такъв доклад, и съм съгласен с господин Дънчан, че трябва да сме всеобхватни, когато описваме явленията. Тоест, трябва да обхванем всички радикалистки концепции, идеи и други радикализирани елементи, елементи на радикализация, които могат да доведат до терористични нападения. Трябва да обхване всички сценари, да имаме максимално пълна картина. И последното, което бих искал да предложа е да възприемем един цялостен подход и да внесем изменение в смисъл, че някои от средствата, които са заловени, трябва да бъдат насочвани към програми, които са доказали своята полезност при радикализацията и други подобни инициативи, така че е необходимо поне част от тези средства да бъдат насочени към борбата срещу радикализацията. И сега дам думата на последния оратор в списъка, господин Бургезио. Благодаря, господин председател. Този доклад е прекрасна основа, за да укрепим инструментите за борба срещу тези явления. И особено е важно това в един момент, в който реализма може да бъде толкова опасен, особено преди връщането на чуждестранните бойци. За това е много важно да се прекъсне финансирането на тероризма, на терористите, които живеят в нашите градове много често. Има някои моменти, които бих искал да бъдат изведени на преден план. Първо, финансирането чрез традиционния метод Хавала в много държави, включително и в Италия, не се контролира това явление, много често не се знае дори какво се проповядва, защото много често дори в джамиите се говори с цяло на арабски. Полицията не знае какво се случва. В много ислямски центрове и джамии също така могат да събират средства, които да се използват за финансиране на тероризма. В много случаи, когато джамиите се контролират от организации близки до тероризма. И те се превръщат в центрове, които подкрепят тероризма, включително и финансово, но не само. За това е много важно да се обърне внимание на това, как се извършва финансирането на различни организации, например организации, които се занимават и с проблемите на трафик на иммигранти. Мисля, че тук също така можем да помислим в този доклад и за тези теми. Смятам, че тези теми трябва да бъдат отразени в доклада. И разбира се, по време на дебата можем да поставяме различни въпроси. Сред тях, например, въпроса за биткоин и други криптовалути, които са източник на приходи. Също така трябва да говорим за търговията с културни ценности, които са предмет на абсолютно безнаказана контрабанда и се извършва паралелна покупко-продажба на подобни културни ценности. С това приключваме с списъка на ораторица тази точка. И искам да напомня на колегите, че крайният срок за изменение е 27 ноември, понеделник, 11 часа сутринта. Също така на 23 януари ще имаме второ обсъждане и ще гласуваме на февруари 21. Така че това е графикът. Благодарим на докладчика в неговото отсъствие. Благодаря на изказалите се колеги. Оставени само една точка от дневния ред за днес. Това е размяна на мнение Африка, предизвикателства и възможности за 21 век. Даваме 5 минути нашите гости да заемат местата си и преминаваме към последната точка от дневния ред. Моля, колеги, останете по местата си, просто даваме 5 минути на нашите гости да заемат местата си. Благодаря. Uh, уважаеми колеги, продължаваме нашата работа с последната точка за днес. Размяна на мнения Африка, предизвикателства и възможности за 21 век. С радост приветствам нашите уважаеми гости. Както знаете, тази седмица е седмица на Африка в Европейския парламент по инициатива на председателя на Европейския парламент господин Таяни светлината на среща на върха Европейски съюз Африка и ще има редица изяви посветени на Африка тази седмица. Ще има конференция на високо ниво за подноветното партньорство с Африка. Ще има също така кръгли маси на тази конференция. Те ще бъдат посветени на мира и сигурността, на демокрацията, доброто управление, човешките права на африканския континент. Имаме сред нас днес трима уважавани оратора, двама от тях вече са тук. Господин Омуагеги, депутата в парламента на Нигерия, добре е дошъл на вас господин Амброси, който е генерален директор на Международната организация по миграцията. Надявам се скоро към нас да се присъедини негово превъзходителство Кнудо президент е, или по-скоро председател на Панафриканския парламент. Искам да приветствам делегациите от Марокко, Нигерия и Тунис. Благодаря на делегацията на тези парламентаристи от тези държави за това, че са сред нас днес. Днес ще обсъдим бъдещето на Африка, континент с, огромно пот... с огромен потенциал за економически растеж и човешко развитие. Знаем, че има много предизвикателства пред Африка, мира, сигурността, демокрация, доброто управление, човешките права. Това са въпроси, които ще бъдат обсъждани на конференция на високо ниво. Също така миграцията не само в посока Европа, но също и в рамките на континента. Очевидно е, че е необходимо международната общност, държавите от Африка, Европейския съюз да засилят своето сътрудничество, за да намерят едно всеохватно решение, което да бъде трайно. И искаме да чуем какво е мнението на нашите африкански колеги и начините, по които Европейския съюз може да допринесе за процесите за положителна промяна. Искаме също така да обсъдим политиката в различни области, която се е провеждала до този момент и каква роля може да играе международната общност и Европейския съюз в Африка. Давам думата на сенатор ОГГ. Имате 10 минути, както и всички други оратори, така че заповядайте, имате думата. Thank you. Благодаря, уважаеми депутати. Уважаеми колеги, дами и господа, аз съм Ома Геге, сенатор на Манджурия. Аз съм заместник председател. Hearing today standing for Senator Shehu Sani, who is the chairman of the Committee of, on Foreign Debt. Um, I am happy to be here and wish to sincerely thank our host and... Аз съм сенатор от Нигерия. И така, благодаря ви за поканата в Европейския парламент. Благодаря ви, че ми давате възможност да говоря пред вас и аз се чувствам е, така почетен, защото това е един много висок форум. Форум, който може да се чуе в нашите два континента. Политическите институции трябва да помислят за това как да поощрят ролята на парламентарните институции, така че да подобрят живота на хората. Центриф центрифугалните сили на економиката, на политиката оказват натиск върху населението. В такъв момент именно парламентите трябва да обменят идеи, да обменят опит за пътя напред. И така, аз ще се опитам да споделя своя своето знание, своя опит, своите идеи за Африка, предизвикателствата и възможностите за 21 век. Има много предизвикателства в различни сектори – енергоснабдяване, инфраструктура, технология, информационни технологии, здравеопазване – това са големи предизвикателства за Африка. Африка трябва много да навакса. Много малко е направено за преодоляване на тези предизвикателства. За това трябва да увеличим нашия ангажимент. Политиките за развитие се оказват непопулярни. Има клишета, като економическото разнообразие, структурно управление, добро управление. Има различни конотации на тези понятия. понятия. но тези понятия трябва да се изпълнят с живот в африканската политика. Проблемът за Африка е, че в програмите липсва съдържание и последователност. Резултати могат да се постигнат, когато има планиране и съдържание. Това е най-голямото предизвикателство за Африка. Доброто управление. Управление на регионално и национално равнище. Трябва да се отговори на критичния въпрос – какво е добро управление, за да се опосредства напредъка. Не трябва обаче да измисляме колелото. Напротив, трябва да положим усилия, защото много неща са направени от политици, от академици, от бизнесмени. Например, търговията е един много важен инструмент. Дори и критиците признават този факт. Пазарът не може да бъде спрян. Глобализацията не може да бъде спряна. По същия начин, Създаването на регионално сътрудничество, създаването на регионални структури са ключа към бъдещото развитие в Африка. Дами и господа, сега ще говоря за търговията на регионално равнище. Това, от което имаме нужда, е креативно рекомбиниране на регионалното сътрудничество. Тук имаме нужда от иновации. Тук в тази област работим с регионални партньори и с Европейския съюз. Имаме нужда от регионален растеж. И тук трябва да се постараем да създадем многостранни връзки, многостранни връзки за търговия в момента. В такива връзки са въвлечени седем африкански страни. Ние стъпваме на базата на международни институции. Много важен за нас е достъпът до пазара. От 2007 година ние имаме споразумение за економическо и политическо развитие. Африка трябва да увеличи глобалния си дял в световната търговия. За съжаление обаче, африканските економики са много задълже, задъл, задлъжняли. И тук трябва да говоря за предизвикателствата. Предизвикателствата свързани с производството. Както знаем, африканските економики са екстровертни и като следствие производството е много ниско. Няма допълняемост в економическия сектор. Няма производители на първични стоки липсва конкурентоспособност, липсват инвестиции и капитал. Има експлоатация на уязвими групи от населението, не се използва капацитета на економиката. Ключът към пре към преодоляването на тези предизвикателства са структурните трансформации. Това означава стратегическо планиране, инвестиции в ключовите сектори и регионалното сътрудничество. Това означава синергии за постигане на общите цели, за постигане на това, което е постигнал Европейският съюз. Както знаем, ние живеем в региони и всеки регион има своите специфични особености. В случая за, на Африка става дума за императиви на критичните ангажименти. Трябва да работим заедно, трябва да работим и с агенциите на Световната банка, на Международната търговска организация. Трябва да работим в рамките на економически споразумения и с Европейския съюз. Това е нашата амбиция. Защо обаче резултатите все още не са достатъчни? Африка и партньорите на Африка трябва да станат по-чувствителни към достъпа на пазара към трансфера на, на технологии към паричните потоци. Дами и господа, има един важен факт. Африка става нова граница. Науката, технологията – е фактор за търговията и економиката. Иновации се появяват. Иновации, които обещават възвръщаемост на инвестициите. Глобалните инвеститори вече разбират, че Африка предлага големи възможности – до момента Африка и африканците, африканците са били жертва на развитието. Но в момента ние ставаме проактивни, много сме мотивирани да намерим партньорства, които да са плодотворни и за двете страни. Ние искаме да сме партньори в прогреса. Ние се стремим към една твърда и стабилна търговия между двата континента. Благодаря, господин сенатор, за вашата презентация. Сега преминаваме към господин Кнодо Дан. Той е председател на Паневропейския парламент. Имате думата, господине, за 10 минути. Мерси боку. Благодаря ви, дами и господа. Аз ще говоря за предизвикателствата и възможностите за Африка през 21 век. Най-напред искам да ви благодаря за това, че организирахте тази среща. Въпреки, че ние не можахме да направим равносметка на отношенията между Европейския съюз и Африка. Това е важно, за да можем да видим каква да бъде новата динамика в променящия се свят. И Африка и Европа трябва да помислят по какъв начин да развиват бъдеще отношенията си. В Африка се извършват задълбочени промени през този век. Демографски промени, преди съгласно ООН до 2050 година. Това ще бъде най-населения континент. Африка ще бъде близо 40% от световното население. В същото време в Европа ще има само 20%. всеки втори младеж ще бъде африканец. Два милиона души, млади хора. Тези млади хора създават предизвикателства, що се отнася до създаването на работни места, но са и възможност за иновации. Има съществени промени в демографското развитие на Африка в сравнение с 60-те години, когато държавите от Африка получиха независимостта си. Там имаше предимно младо население до 30 годишна връща. Сега большинството от, европ... от африканците живеят в градове на Европа бяха необходими доста години, за да се достигне сегашното ниво на урбанизация в Африка. Това стана само за половин столетие. Тази бърза урбанизация създава сериозни проблеми, свързани с инфраструктурата, жилищното настаняване, образованието, здравеопазването, економиката, работните места. Управлението на градовите е важен въпрос. Те се разрастват прекалено бързо и а, това създава проблеми на а, властите за управлението на тези градове. А, затова се появиха и неформални зони с жилища, където няма необходимата инфраструктура. И економиката в Африка се базира на световната економика. Огромните богатства на континента до сега все още не са напълно оползотворени. И когато се използват, това става в под формата на суровиния, не на преработени материали, така че континента не се възползва от своето богатство и населението живее в бедност. В бъдеще е необходимо да има повече трансфер на технологии, за да се трансформира африканската економика, да произвежда продукти с добавена стойност и да разреши сложния проблем с заетостта, което води до масово напускане на селските райони към Европа. Третата промяна е социално-политическа искам да отправя едно предупреждение. Когато говорим за Африка, трябва да имаме предвид, че говорим за държави с независимост от едва 50 години. Африка е в институционално доизграждане в момента. Ние имаме тенденция да я анализираме по същия начин, както държавите, които са достигнали е, зрялост в продължение на е, стотици години. След период, който беше около 50 години, маркиран с прекомерна централизация на държавно равнище, сега почти всички държави от Африка преминават към една по-отворена, по-приобщаваща система. И тези промени се осъществяват по демократичен начин, въпреки че често има сериозни кризи. Централизирането на властта също преживява промени и сега местното самоуправление придобива все по-голяма значимост. Също по-голяма тежест придобиват и стопанските субекти. Трудностите в социално-економическата сфера се дължат на това, че държавите не могат да гарантират достъп до съвременния живот в страните си за всички. Необходимо да има структурни промени. Политиките доведоха до промени в световен мащаб, що се отнася до капиталите. Им, има сериозни проблеми с най-отдалечените райони. Хората остават а, с впечатлението, че са забравени от централната власт. Но държавите от Африка се регрупират, а, за да могат а, да се изправят по-добре срещу предизвикателствата на глобализацията. Населението подкрепя всичко това. Те не приемат балканизирането на континента и те са за свободно движение на хора и стоки в Африка. Това се поддържа на най-високо ниво. Африка е единствения район в света, където два пъти в годината се срещат държавните и правителствени глави тези континентални консултации позволяват за по-добра координация, особено в рамките на Африканския съюз. През 2016 година Марокко се присъедини към Африканския съюз. така ние създаваме една платформа за диалог на всички в Африка. Социално-политическото развитие в Африка, според мен, върви във вярната посока. Въпреки, че има напрежение, въпреки, че има кризи, тази възможност за диалог в една интегрирана рамка предотвратява конфликти и създава атмосфера на мир, на разбирателство сред хората, както и сред държавите. Ние мечтаем за момента, когато благодарение на нашия съответен опит ще можем най-сетне да накараме останалите да гледат на Африка като каквото е отношението към Европейския съюз, независимо от разликите между държавите, които съставляват част от тези организации. Ние имаме панафрикански парламент и ние представляваме Африка всички международни преговори. Благодаря ви за вашето внимание. Председателят, благодаря ви, господин председателю. Следващият ни оратор е директора на Международната организация за миграция, господин Амброси. Вие също разполагате с 10 минути. Благодаря, господин председател. Добър ден на всички. Благодаря ви за тази възможност. Благодаря ви за възможността да обсъдим предизвикателствата и благоприятните възможности пред Африка. Смятам, че това обсъждане е много актуално предвид това, че наближава следващата среща на най-високо равнище Европейския съюз Африка следващата седмица в За Затова е добре сега да се направи равносметка и да видим кои са предизвикателствата и промените, както и благоприятните възможности пред нас сега и в бъдеще. Разбира се, ще разглеждам този въпрос от гледна точка на мобилността и миграцията, за да може моята организация да даде принос за това обсъждане. Бих искал да дам малко контекст, нещо като сценарий. Вече беше спомената много важна информация от ораторите преди мен. Разбира се, Африка е, е един от най- многонаселените континенти, в този света, около 16% на световното население живее в Африка. Това също е един от най-младите континенти и континент, с най-бързо нарастващо население в сравнение с други части на света. Ако сравним ситуацията с тази в Европа, ще видим, че в Европа ситуацията е тъкмо противоположната. И това е важно, защото обсъждането на Африка и особено миграцията и мобилността от Африка много често се провежда твърде опростенчески. Понякога политическата риторика е твърде неточна и твърде безотговорна. И сме били свидетели на поредица много отрицателни реакции на оценката, която е давала, е била давана реалността, без да се отчита реалната ситуация. Що се отнася до Африка, през последните 20 години ние виждаме, че растежът не е толкова драматичен, толкова колкото понякога в други части на съвета. Това, което обикновено описваме като основна загрижност на Европа, именно миграцията, и виждаме, че хиляди африканци искат да прекусят Средиземно море, за да стигне до Европа и много често в политическо отговорен се говори за нашествие, нахлуване, за това, че толкова много хора искат да се преселят в Европа. Реално африканците в по-голямата си част се придвижват преди всичко в рамките на самия континент. Освен това е много важно – да се диверсифицират, да се разграничат моделите на миграцията, в зависимост от това, откъде идват мигрантите. Например, различни са моделите на миграция от Африка на юг от Сахара и Северна Африка, където имаме наистина по-различни потоци и към Европа, и към Америка, и към Азия. Има различни модели на миграция, различни групи. Има хора, които търсят убежище, хора, които искат да подобрят економическото си положение, хора, които искат да се обединят отново с семействата си. Има хора, които са жертви на трафик, този бич на нашето време. Има най-различни фактори, които потикват хората да станат мигранти или да започнат да се придвижват. Един важен сценарий е, че Африка в момента е континент, в който има най-голям брой бежанци и вътрешно разселени лица по най-различни причини. Така че, когато говорим за миграцията и мобилността между Африка и Европа, важно е да разглеждаме каква е реалността и да разсейваме повечето от митовете, и погрешните представи, които много често на нас ни се предлагат. И трябва да отчитаме това, когато оформяме политическите решения по отношение на миграционните потоци към Европа и други части на света. Това вече изисква да се обърнем към едно много важно съображение, а именно, че ако искаме нашата политика да бъде реална, тя трябва да се опира върху факти, а не върху стремеж за извличане на политически дивиденти чрез невярна риторика. Искам да се спра набързо върху някои от ползите от надалежното управление на миграцията и мобилността и също ще отправя няколко кратки препоръки. Първо Европа на собствен опит е научила, от собствен опит е научила, че за да се спре миграцията, е необходимо да има стратегия за борба с бедността. А това е стратегия за намаляване на социални, економически натиск в съответни държави. Много често миграцията е стратегия за оцеляване. Същото явление е имало и в Европа след Втората световна война, когато много европейци са напускали Европа, за да заминат за САЩ. Също така много европейци от Южна Европа са напускали свои държави, за да отидат в северноевропейски държави. Ние знаем това по наш собствен опит. И знаем, че миграция зависи от социалните и економически структури. Така че това е един аспект на емиграцията и мобилността да се намали натиска и да се подобрят възможностите и социално-економически и за самото лице, и за обществото като цяло, включително и приемащите държави и общности. Това особено въжи за времената, когато Европа се сблъсква с много сериозно намаляване на демографските показатели, статистическите данни, включително тези на Евростат, показват, че има празнотин, дефицити на трудовия пазар, включително и що се отнася до по-низко квалифицираните работни места. Така че, за да се подобри економическата ни ситуация, ние трябва да обмислим миграцията и то по различен начин. Миграцията за Африка е стратегия за намаляване на бедността за отделните домакинства и общности. Парите, превеждани от мигрантите в, на своите семейства, много често в много държави превишават брутния вътрешен продукт или за голям процент от него. В много държави тези парични преводи са най-значителният източник на приходи в твърда валута. Затова трябва да се обмисля миграцията от гледна точка на ползите за Африка и африканските общности от това, че африканци работят в други държави. Разбира се, подкрепата на африканската диаспора за общностите в Африка е нещо, което от първостепенно значение за гарантирането на развитието на много общности в африканския континент. Има редица съображения, които са изключително важни и трябва да се отчитат при провеждането на политика на Европейския съюз в областта на миграцията – преди всичко е Европейския съюз и Африка са поели изключително важни ангажимент на международно ниво, например чрез целите за устойчиво развитие, където миграцията заема важно място. И беше взето там решение да се използва миграцията за целите на развитието и сътрудничество за развитие. Също така, миналата година в декларация на ОНЕ държавите, членки на Европейския съюз, Европейския съюз като цяло, както и африкански държави, се ангажираха с, с това да доведат до максимум ползите от миграцията за развитието. И ние трябва да сме последователни в нашите ангажименти. Трябва да гарантираме това, че предприемаме мерки, на вътрешно ниво в рамките на Европейския съюз и тези мерки също така трябва да гарантираме, че те не влизат в противоречие с ангажиментите поети на международно ниво. И също така ние знаем, че имаме партньорство с Африка. Това означава равнопоставеността на партньорите, това, че се отчитат интересите и на двата партньори и интересите и на двата партньора са абсолютно равностойни и не следва да се нарушава баланса на интересите, така че ползите за едната страна да надхвърлят ползите за другата. За това партньорството с Африка в областта на миграцията е нещо от жизненно важно значение. Разбира се, предстои още да се извърши работа и Европейският парламент е този, който може да проправи пътя към по-доброто изпълнение на инструментите, които има Европейския съюз на разположение и да може да създаде едно още по-силно партньорство с Африка, основано върху реално равенство и реално усещане за споделено виждане на бъдеще и споделени цели. Благодаря ви, това беше от мен. Благодаря ви много. Благодаря и на тримата ни. Уважаеми оратори, сега дам думата на депутатите в Европейския парламент, господин Галер. И той е тук не само като депутат в Европейския парламент, но и както председател в Европейския парламент на делегацията за взаимоотношения с Панафриканския парламент. Виждам, че вие добре се познавате и вам, така че заповядайте, господин Галер, имате думата. Attention, je vais parler en allemand. <laughs> Говоря на немски. И е така, в качеството си на председател на делегацията за връзките с Панафриканския парламент. Искам да приветствам колегите от Африка. Най- най-напред, най колегата господин Танк. Радвам се, че има и колеги от Нигерия, от Северна Африка, от Марокко, от Тунис. Това показва интереса към нашия диалог. Това показва също така и, че ние като Европейски парламент ценим връзките си с Африка. Господин Таяни не присъства, но искам да му благодаря за тази инициатива за Африканската седмица, в която се намираме сега. Вниманието към Африка е важно. Вниманието трябва да се насочи към Африка, защото има много хора, хора, които се интересуват от Африка и знаят, че отношенията ни с Африка са важни. Но те трябва да имат повече информация за подробностите в различните области съдбата на Африка е много тясно свързана с съдбата на, Европи, на Европа. Трябва да разширим е, погледа си за Африка. Много европейци, когато чуят Африка, си мислят веднага за бежанците, но това е прекалено късогледо. Имаме много по-голямо поле на общи интереси, общи отговорности. За това е важно да използваме тези, тази възможност за обмен на мнение с колегите. Следващата седмица имаме заседание, общо заседание, заседание с, с Панафриканския парламент. Това е също един символ на нашите отношения. Това е вече четвъртия предварит, пред, четвъртото предварително заседание преди срещата на върха на Европейски съюз, Африкански съюз. Съвсем ясно искам да благодаря за това добро сътрудничество, че може да се съсредоточим върху важните теми, инвестиции в младеща, например. А това ще бъде основната тема на срещата на върха в Абиджан. това е тема, която включва много от другите важни теми. А, младеща има най-много време пред себе си и с младе, младеща трябва да вървим напред. В предпоследната седмица имаше конгрес с представители от, на младежки африкански организации и младежки европейски организации – и тези хора ще бъдат с нас в Абиджанда, за да ни кажат какво очакват младите хора от политиците. Надявам се, да работим заедно не само в предварителните заседания, но и след срещата на върха. Експертите трябва да да продължат да са в контакт едни с други и да оказват натиск върху нези, които взимат решенията е, и да са активни не само при съставянето на общите декларации, а и след това. Това е нашата задача като парламентаристи. Надявам се и на по-нататъчната подкрепа на колегите от Африка в Европа също трябва да изведем тази тема на преден план. Благодаря ви за вашето присъствие и с интерес очаквам следващия, последващия дебат през тази седмица. Господин Панцери от Социалистите и Демократите. Аз ще говоря в качеството ми на председател на подкомисията по права на човека. Считам, че отношенията между Европейския съюз и Африка са от особено важност и трябва да обърнем внимание на тях. Последните съобщения от а, Кения, от Зимбабве, показват е, един континент, който търси демократично бъдеще, като върви по традиционен път, но за сега не постига успехи. Имаше избори в някои държави. Резултатите от тях показват, че континентът продължава да е под контрола на стари лидери и деспоти. Това е част от реалността трябва да се обърне повече внимание на парламентите. Вие като парламентаристи имате да играете важна роля и за нас е важно да чуем мнението ви за пътят към демокрация, демокрация в Африка и дали и доколко това е възможно. Търговските политики и споразумения са важни за укрепване на сътрудничеството. Но когато говорим за развитие, нямам предвид само бизнеса, имам предвид и свобода, имам предвид човешкото измерение. Моето впечатление е, че все повече има трудности в приемането на някои условия, а, свързани с включването на търговски споразумения. Какво е нашето, вашето мнение по въпроса? Има трудности в намирането на демократични канали за гарантирането на правата. Също е ефекта на, от търговските споразумения върху ежедневието на хората. За сега се забелязват пречки пред развитието. Политиките могат да доведат до съществен напредък. Демографските промени през следващите 50 години а, също са важни. Трябва да се справим с първо причините за миграцията. Но аз се безпокоя не толкова от факта, че толкова много африканци идват в Европа, а по-скоро условията, при които живеят тези хора в Африка. Аз съм виждала в бежански лагери ужасащите условия, при които живеят мигрантите, което не зачита човешкото достоинство. И всичко това, за което говорим тук, трябва да се разглежда в този контекст. Трябва да има укрепване на двустранните отношения с по-голям акцент върху тези въпроси. Благодаря. Господин Касталдо има думата. Благодаря ви, господин председателю. Най-напред бих искал да приветствам нашите гости, също колегите ни от Панафриканския парламент, и от национални парламенти. Срещнах се с представители на парламентите на Тунис и Алжир. Те са част от работата ми в този парламент. Като имаме предвид историческия момент, в който се намират отношенията между ЕСА и Африка след приемането на съвместната стратегия Африканския съюз и Европейския съюз е, сега подготвят петата среща на върха на... през ноември. Искам да запитам нашите гости как е, виждате бъдещето на тези отношения дали Европейския съюз върви във вярната посока в отношенията си с Африка, как да се адаптира тази стратегия на съюза, ако имате някакви критики към политиката, която разработваме. Както беше казано по-рано, и аз искам да подчертая това въпроса ми, има общо впечатление, че този така наречен план Маршал за Африка, който се споменава от години в е, дебатите в е, тази комисия, в пленарна зала, така наречените външни инвестиции, както и другите инструменти, като доверителния фонд за Африка, са само времени мерки за възпиране временно на поток от бежанци, без да се справяме с първопричините, които водят до това явление. Като водещ депутат от програмата за млади лидери, искам да обърна внимание, че на младите хора – аз бях в Абиджан на, на среща на върха по младежките въпроси. Когато говорим за младите хора, ние трябва да се справим с такива проблеми като радикализация, тероризъм и да се върви към развитие отдолу нагоре. Също но зная, че образованието, развитието са най-добрата терапия за предотвратяване на тероризъм. Как Европейският съюз и Африканския съюз са се ангажирали в сътрудничеството си младите хора? Какво мислите за участието на младите хора в нашето сътрудничество? Как можем да бъдем по-ефикасни? За нас е важно да чуем гледната ви точка, защото ние искаме да сме близко до реалностите. Понякога допускаме грешката а, да разработим план без да се вслушаме много внимателно в нашите контрагенти. Надявам се, че двустранните отношения, както вече многократно казах, ще отразяват амбициите на Европейския съюз като глобален фактор. Благодаря ви много отново. Благодаря, господин Касталдо. Сега, ако някой от нашите гости, парламентаристи, нашите гости от Тунис, Марокко, Нигерия, искат да се изкажат по време на тази среща, за съжаление мога да ви посоча поименно, но ще ви дам думата, ако заявите такова желание. Имате думата. Моля да се включате микрофона. Благодаря ви, господин председателю. Аз съм Абдел Гумен, сенатор от Нигерия. Ще говоря за миграционния проблем. Имаме толкова много форуми, на които обсъждаме проблема, свързан с иммиграцията, най-вече емиграцията от Африка към Европа. За съжаление обаче, има проблеми, които не са решени и Европейския съюз не им обръща достатъчно внимание. Мисля, че този форум е добър тук в Европейският парламент да се опитаме да обърнем внимание на тези проблеми. В Африка имаме четири държави, които стратегически представляват региони. Нигерия, Западна Африка, Южна Африка, Източна Африка, Египет и Северна Африка и Етиопия в Африканския рок. Това са най-населените държави на Африканския континент. И ако Европейският парламент убеди Европейския съюз да изгради стратегическа инфраструктура, да помогне в изграждането на инфраструктурата в четири, тези четири държави, които споменах, тогава населението в тези региони лесно ще си намери работа, за да може да се изкарва прехраната вътре в тези региони. Например, ако Европейският съюз чрез Европейския парламент се опита да се балансира економиката в Южна Африка, тогава съседните на нея държави няма да има смисъл да напускат региона и да търсят по-добро бъдеще някъде другаде. По същия начин, ако помогнете Ако помогнете, например, в Нигерия, в страната ще се развива индустрия, която ще създава работни места за хората от Западна Африка и разбира се за хората от Нигерия. По същия начин в Египет имаме предизвикателства, свързани с сигурността в Северна Африка, в Близкия изток. и намесата на Европейския парламент ако се умиротворят тези райони. сигурен съм, че хората оттам няма да искат да напускат е, страните си. Ние подобрихме економическото състояние в е, Нигерия. но е необходимо да развием по-добре ако развием по-добре индустрията, тогава хората от Сомалия, други близки държави, няма да тръгват към Европа. Считам, че Европейският парламент трябва да се намеси, трябва разговаря с Европейския съюз, да се помогне по този начин. Благодаря ви. Благодаря, господин сенатор. Сега ще дам думата на нашите гости, но първо ще задам също няколко въпроса от мое име. Първо по политиката на Европейския съюз. Знам, че имаме търговска политика, имаме политики в областта на рибарството, на селското стопанство. Понякога оставам с впечатлението, че тези политики противодействат на економическото развитие на държавите, може би не отваряме достатъчно пазарите си, извършваме дампинг на стоки, имаме прекалено агресивна политика по отношение на рибарството, например в Африканския рок и прочее. И така, какво можем да направим в Европейския съюз, за да стимулираме растежа, за да могат младите хора да просперират в своите страни, и вторият ми въпрос, след това ще ви дам думата, е за ролята на жените в обществото. Като щастливо женен, аз зная, че влиянието на жените е много добро за нашите домове, за обществото. И това е нещо, което можем да подобрим както в Европа, така и в Африка. Бихте ли отговорили на тези два въпроса? Ние сега ще следваме обратния ред. И ще започнем с вас, господин Амбрози. Uh, comments on, on what was said. First of all, um, да, много бърз отговор. Най-напред, мнозинството на мигрантите в Африка, а не в, непременно в Европа. Това казаха депутатите, че е важно за тях. Наистина, партньорството между Африка и Европейския съюз трябва да стане реално партньорство. Ние сме много загрижени да се предпазим от някакви опасности, от опасната беженска вълна в Европа. И в тази си загриженост ние забравяме някои от важните си отговорност, отговорности, например, отговорността да си сътрудничим с Африка и да работим по въпросите за мобилността. Виждаме всеки ден какво се случва с мигрантите в Либия. Там това са африканци, които живеят при ужасни условия. Чуваме сигнали за тежкото положение. Това е обща отговорност. Отговорност на Европейския парламент, на Европейския съюз, на националните парламенти и на, националните, и на африканските държави да защитят правата на тези хора, да не се злоупотребява с тях, да не бъдат потъпваните. И това е нещо, което трябва да се включи в политиката за миграцията. Освен това, не трябва да говорим толкова за цифрите, колко са пристигнали, колко са върнати. Трябва да, през, пре, престанем да сме толкова съсредоточени върху цифрите. За бъдещето на отношенията няма да говоря, но по отношение на миграцията – Смятам, че това са основните моменти. Ако имаме общо управление на миграционния поток и ако защитаваме основните права и човешките права на хората, това ще е най-доброто. Една друга концепция, която трябва да се уточни или да се коригира, развитието само по себе си не е няма да спре миграцията. И това е доказано навсякъде по света. Виждаме го и тук, в Европа. Аз съм от страна в Европа. И аз за 29 години от живота си, последните 29 години от живота си не работя в моята страна. Но няма и нужда развитието да спира миграцията. хората нека се движат, но те да се движат не заради глад, не заради социални, социална несигурност, а защото искат, така както направих аз. Така че идеята за помощ за развитие за Африка, за това, че та, идеята, че тази помощ ще спре потока, не, това няма да стане. Може да го намали, но ако си поставим тази цел, ще се провалим. Сега за последователността, съгласоваността на политиката. Вие споменахте селското стопанство, рибарството, миграцията. Това е предизвикателство за нас. Наистина, Европейският парламент трябва да е водеща сила тук. Ето, ние говорим за справяне с първопричините за миграцията. Т.е. да се подобрят условията, така че хората да не трябва да бягат. В същото време ние връщаме нелегалните мигранти от Европа, без да помислим дали не влияем на цялата ситуация негативно. Докато имаме тези несъответствия в политиките, в мерките, мерки външни, мерки вътрешни, няма да имаме една съгласувана политика. Въздействията върху развитието, върху миграцията, ще са негативни. Трябва да имаме балансиран подход към политиките и към нуждите. Към външната политика и към помощта за развитие. И както споменах и преди, има ангажимент от страна на държавите членки да не се прави зависима помощта за развитие от дадени условия. И въпреки това, точно това се прави. Тоест, помощта за развитие да е стимул за намаляване на миграцията. Трябва да имаме по-добра съгласуваност и тук. Thank you very much. Много ви благодаря. Моля а, да ме извините за това, че произнесох погрешно вашето име. Благодаря ви, че ми давате възможност е, да говоря в качеството ми на председател на панафриканския континент, който представлява целия африкански континент. Искам да благодаря на, на моя специален приятел Майкъл Гарер за това, че отчете изключително трудното положение, свързано с салонното движение на хора и стоки в Централна Африка. Затова има издигане на митнически бариери в този район, което създава проблеми. А всъщност за премахването на тези прагове, е, което е много важно. Искам да се върна по въпроса за миграцията. Днес Африка е изправена пред два типа миграция. И трябва съвсем а, откровенно да го кажем като парламентаристи, че има вътрешна миграция, има климатични мигранти. Африка страда от климатичните изменения. Например, Чад. Има свиване а, на а, териториите, които са обитаеми и а, голяма степен промените в демографията там се дължат и на действията на Боко Харам. Европейските държави, а, уважаемия Майкъл каза, ние имаме обща история, която ни свързва. Трябва да намерим решение на проблемите пред Африка. Ето защо ние ви приканваме да се приложи споразумението от Париж, за да може африканските държави да се възползват от финансиране за справяне с измененията на климата. Ние вече не сме в състояние да контролираме сезоните ние не можем да бъдем на равна нога с европейското селско стопанство. Споразумението от Париж за нас е, е едно споразумение, което води до облегчение. И след Бон, след Париж, ние започнахме в Маракеш да обсъждаме това споразумение. Ефекта от климатичните промени влияе на населението, което е принудено да емигрира. Също не можем да не споменем ситуацията в Либия. Има а, прекратяване а, на робството, но там продължават да третират а, хората като животни. Ние знаем кой създаде това положение в Либия. Сега кой контролира Либия? Това е една ам, изобщо държава ли е? Преди имаше диктатор, трябваше да се а, сложи край на диктатурата, но сега кой управлява Либия? Кой носи отговорност? Трябва да се сподели тази отговорност. А, вие а, трябва да настоявате пред вашите лидери а, да се направи нещо повече, за да излезе нашия континент от ситуацията, в която се намира. Демократизацията на континента беше свързана с условия. Ние нямахме възможност да научим хората на плуралистична демокрация. В Кения това е демокрация или там са две групи, които взаимно се избиват. Ние не сме обучили нашия електорат, нашите е, граждани на демокрация. Вие настоявате, преди да отпуснете помощ, да има демокрация. Има 200-300 партии, понякога без определена идеология. Всички кризи имаме в Африка са след изборите, тъй като винаги има оспорвания на резултатите. Аз а, не аз мятам, че ние трябва да продължим да възпитаваме населението, да го образоваме в тази област. Хората, които се бориха за независимост, а, като Мугабе, например, човек, който е допринесъл за независимостта, но сега се държи на, на власт, въпреки протестите на хората. Ние очакваме от вас да направите нещо повече, например в областта на трансфера на технологии. Ако защото това ще създаде работни места в Африка. Аз бях в Италия и поставих въпроса. Ако съм при такива условия, ще се каквито е видял в Италия, би ли се върнал? Той каза да. Тези хора тръгват на път и това е пътя на смъртта те счита, че достигайки до Европа, ще гарантират щастието на семейството си. Но ако имат работа, нещата ще се променят. Плана Маршал, той не е реален за Африка. Единственото нещо, което може да направи за Африка е индустриализацията, също преработката на суровините и създаването на добавена стойност. Ние сме поставили жените в центъра на вниманието в работата на паневропейският парламент както и младите хора са в центъра на вниманието ни. Но как да разрешим проблемите им, след като ни им предлагаме нещо конкретно за бъдещето ни? И това отново е свързано с е, иммиграцията. Имам а, два апела към вас. Първо, да се определим цел, за да дадем ясно да се разбере какво точно се случва в Либия. Това, Африка ни заслужава това. И второ, Африка може да напредне, ако се приложи споразумението от Париж. Така че могат да се предприемат тези действия, за да се подобри състоянието на континента. Ще спра до тук за да дам възможност на останалите оратори. Трябва да сме солидарни, трябва да споделяме отговорността. Европа е създадена и се е развила благодарение на Африка. Не можем да загърбваме тази реалност. Евро... Африка също сега трябва да може да се развие благодарение на Европа. Благодаря. И приключваме с вас, господин сенатор. Благодаря, господин председател. Бих искал да отговоря на загрижеността, изразена от господин Панцели. Той говореше за пътя на Африка, демокрацията, за несъвършенството на нашата на нашия път към демокрацията. Той също така изрази загриженост и за миграцията. Аз бих искал да говоря за това в контекста на незаконната миграция, като противоположно на законната миграция. Разбира се, законната миграция не е панацея. Трябва да очакваме да има по-добро развитие и необходимо е, разбира се, да се отнасяме с уважение всички ние към законната миграция. Господин Панцери също така говореше за сегашната ситуация в Зимбабве, в Кения. Някои африкански държави, където демокрацията напоследък е твърде нестабилна, ако мога така да се изразя. Разбира е, се, ние тук представлявам парламентите, които са гаранция на зачитането на демокрацията. Съгласен съм, че бих могли по-добре да се справим в това отношение. Съгласен съм, че демокрацията трябва в Африка да стъпи на много здрави основи. И това ще създаде и добра основа за преките чуждестранни инвестиции. Ние искаме да има такова развитие, което да обезкуражава незаконната миграция. И също така искаме чуждестранните инвеститори, европейските и други, да искат да инвестират, но за това те трябва да знаят, че има здрава демокрация, че има добре работещи закони те трябва да са сигурни в това, че имаме безпристрастна съдебна система, която да може да решава споровете и най-важното да защитава инвестициите в нашите държави. Мисля си, че трябва да решим всички тези проблеми и можем да го направим. Разбира се, тук считаме на подкрепата на Европейския съюз също така. Много ви благодаря за вашите изказвания. Това беше една от началните изяви на седмицата на Африка в Европейския парламент. Вие, разбира се, ще имате възможност да общувате с вашите колеги от Европейския съюз. Ще има конференция на високо равнище, ще има много интересни тематични дискусии. Аз бих искал да използвам тази възможност като изпълняваш длъжността председател на тази комисия. Искам да благодаря на нашите уважавани оратори, благодаря на нашите гости, благодаря на депутатите в Европейския парламент и на всички, които се изказаха за тяхната ангажираност. И разбира се, ние ще се виждаме още тази седмица. С това приключваме днешното заседание на Комисията по външни отношения. Утре продължаваме да работим, както ми казват, в 9 часа. Така че, моля, колеги, нека да се срещнем в 9 часа сутринта, за да продължим нашата работа с съгласуванията. И с нетърпение очаквам, колеги, да ви видя утре. Приключваме с работата ни за днес. Приятна вечер на всички и приятно пътуване до родните места, но не